коментари преди приемането на протокола от днешното заседание, тези промени ще се считат за прияти. Следващото заседание ще е утре от 9 до 1 часа и от 3 до 5 часа. Дневният ред е публикуван в интернет. Благодаря. Закривам заседанието.